Okay, so, uh, hello again, colleague. Добре дошли отново, колеги. Нека да започнем работата по следващата точка. Предстои ни размяна на мнение с доктор Андрея Амон – изпълняваш длъжността директор на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията или ЕЦПКЗ. Добре е дошла. Очакваме с нетърпение днешната ни среща. Искаме да чуем какво ще ни разкажете за вашата агенция. Има колеги, които искат да ви зададат въпроси. Добре дошла. Даваме ви думата за презентацията. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на парламентарната комисия. Много ви благодаря, че ме каните е, на годишния разговор. За втора година съм тук е, като изпълнител, на е, временно изпълняващ длъжността на директор на Европейски център за контрол на заболяванията. Вече за втори път съм тук, две години съм на тази позиция и съм имала възможност няколко пъти да обсъждам информация с вас за туберкулоза, за вирусазика вируса Зика и други. Много ви благодаря за участието ви в тази важна тема. Искам да благодаря на Катерина Конична за нейната подкрепа а, за центъра и за управлението а, миналата година. Радвам се, че тук са представители и от управителния съвет на СПКЗ. Нека да поговоря за случилото се през 2016 година и плановете за 2017, за да изпълняваме задълженията си да се идентифицират и оценяват рисковете от е, заразни заболявания. Произвежд... Е, сме е, изготвили 42 оценки на листа и сме публикували 39 е, актуализирани информации на уебсайта, т.е. почти е, една всяка седмица предоставяме информация най-редовно, включително е през корените и летните празници за всички заплахи, които следим. През 2016 година основната заплаха, която сме наблюдавали е свързана с епидемията от Зика в на американския континент и Тихоокеанския регион и там са изготвили 9 оценки на риска и 309 актуализации. Няма да говоря в подробности, защото можем да говорим по темата в повече подробности, когато се проведе изслушването конкретно за ЗИКа във вашата комисия за няколко седмици. Агенцията ни продължава да следи случващото се и скоро ще публикува десетата си оценка на риска за Зика. През 2016 година ам, сме работили по оценка на жълтата треска в Ангола. За съответната мисия за първи път а, бе механи... а, активиран механизма на медицинския корпус, за да се мобилизира медицинска експертиза, експертиза от областта на здравеопазването на място. Това е във връзка с наученото от еболата. три държави членки бяха представени от Германия, от Португалия, от Белгия. Участваха медицински лица в екипа в Ангола по време на усилията по координация през май 2016 година. Целта беше да се направи оценка на епидемиологичните характеристики и да се оцени е, разпределението на заболяването и покритието от вакцини. Научихме множество важни, излякохме важни полки за бъдещо за бъдещи действия на място. Медицинските мерки, които са допринесли най-много през последните 50 години за контрол на болестите са ваксините и антибиотиците. Медицинските доказателства показват, че ползите от ваксините са изключително високи, но въпреки това националните системи за здравеопазване продължават да имат затруднения с провеждането на вакцинационните кампании. Една от причините е нежелание на част от населението да се вакцинира. Такива групи от населението има навсякъде, затова сме публикували вакцинационни наръчници, за, свързани и с конкретните ползи от ваксините и вземащи предвид въпроса свързан с нежеланието за вакциниране. Изготвили сме нови материали. По въпроса за нежеланието има нов комуни... комуникационен наръчник от 2016 година. И тъй като е важно тези наръчници да бъдат не само подготвени, но и да са адаптирани ЕЦДС подкрепя множество а, държави. България, Чехия, Естония, Унгария, Румъния и Гърция са някои от страните, които бих искала да спомена тук. Има и допълнителни държави, които постепенно навлизат в този процес. Тоест има конкретни адаптации за техните потребности на тези наръчници. Що се отнася до вакцинационни програми, които а, покриват целия живот от раждането до смъртта, тези програми могат да са от огромна полза за защита на общественото здраве. Колкото по-добре защитени са децата, толкова по-малка опасност има да се заразят възрастните. проведохме е, обсъждане на ползите от този тип подход, вземайки предвид и а, е, демографските промени. Този тип вакцинации бяха обсъждани в Европейския парламент под домакинството на е, госпожа Гърлинг и госпожа Гросте. Там участвах също като ам, оратор. Що се отнася до антибиотиците, а, виждаме увеличаване на броя на микробите, които са резистентни на, микроби... Е, на антибиотици, дори и на онези антибиотици, които наистина се разглеждат като а, последен а, спасителен вариант. Това е много сериозен проблем. Обсъдихме го а, на среща в парламента с госпожа Каденбах миналия ноември. Центърът полага големи усилия за борба срещу, а, срещу резистентността на микроорганизмите а, срещу антимикробни вещества. Има специална инф, а, информационна кампания, включително и ден, а, посветен на темата и заедно с държавите членки си сътрудничим с все по-разширяващ се а, брой заинтересовани лица и много се радвам, че за тази инициатива сме получили Европейската награда за здравеопазване. Вчера, разгова... Вчера говорих на една среща, организирана от Малтийското председателство и ЕЦДЦ за бързото проследяване на хив спин. Целта е 3.3 е, е, от целите за в развитие на хилядолетието предвижда да, да се елиминира спина до 2030 година един от всеки седем души, живеещи с хив спин в Европейския съюз, обаче в днешно време не знае, че е заразен. Това означава, че този човек първо не може да бъде подложен на лечение от рано и второ съвсем не е наясно, че може да предаде по-нататък заразата. Затова е необходимо да се увеличи наличността и ефективността на програмата за провеждане на тестове. За тази цел трябва да се ускорят усилията чрез превенция, провеждане на тестове и лечение. Това трябва да е координирано усилие на всички участници, включително и на гражданското общество. Сега, за здравето на мигрантите. Тук искам да подчертая, че мигрантите не представляват заплаха за Европа, що се отнася до заразните болести. Вземайки предвид положението в страните им на происход, те може да е, са заразени от някои заразни болести, е, като туберкулоза, както и да имат по-ниска е, вакцинираност. Затова е необходимо да има по-добро -по здравопазване за мигрантите и по-настоящем е, центърът разработва специални насоки за прегледи за заразни болести на е, новопристигащите мигранти в Европейския съюз. От тук нататък, какви са нашите приоритети за 2017 година? Що се отнася до конкретната ни работа по е, заболяванията, както резистен, и резистентността на антибиотици, този тип дейност ще бъде основен приоритет. Но, както добре знаете, заразните заболявания са изключително динамична област и нови заплахи могат да се появя, появят във всеки един момент. През 2005 година имаше средносрочен преглед на многогодишната ни стратегическа програма до 2020 година. Що се отнася до стратегическите цели за бъдещето. Първата е да се предоставя предоставят научни доказателства за ефективно вземане на решения в областта на здравеопазването. Второ, засилване на системите на здравеопазване на държавите членки и подкрепа за реагиране при заплахи. Това ще се постигне чрез седем стратегически цели, очертани в програмния документ а, за програмата от 2007 до 2020 година. И този документ ще бъде изпратен днес на Европейски парламент и съвета. На този слайд виждате оценките на риска на центъра, изготвени от първия месец, през първия месец на тази година. Виждате какво има предвид под е, нововъзникващи заплахи. Този тип е, оценки на риска са по на е, сезонния грип, зика, жълтата треска в Бразил, птичия грип h 7 n 9 в Китай, салмонела ентеритидис в Шотландия и салмонела Бридж друг вид салмонела. Ако се интересувате да сте редовно информирани за заплахите, работим по изготвянето на ап, който да съдържа пълна информация за заплахите, която изготвя центъра. Що се отнася до сезонния грип, Епидемията в момента е в разгара си. В няколко е, страни на Европейския съюз е, тя е много силна. H, 3 n 2 е вирусът, който е, е, особено активен в момента и той е много опасен за възрастните хора. Нещо, което води до сериозен натиск в момента в болниците и а, изключително много работа, особено в интензивните им отделения. На седмично се събира и актуализира информацията от целия Европейски съюз. Е, редовно изготвяме инфографики за данните, които се публикуват всяка, е, всяка седмица на страницата на Европейския център. Европейския център не работи изолирано. Сътрудничим си с агенциите си по сестри ми и като пример тук искам да дам доклада на центъра Европейската агенция за медикаментите и Европейската агенция за безопасност на храните. Трите агенти съвместно ще актуализират общия доклад за резистентността на антимикробни препарати, известен под акронима Джаякра. Тук ще получите информация за въздействието на потреблението на антибиотици и а, сред хората, и в ветеринарната дисциплина. Този тип сътрудничество е изключително важно и Европа а, е за пример в тази област. Целта е да се съберат всички данни, да има нова база данни, която да дава възможност да вземащите решения в областта на политиката да вземат а, информирани решения. Европейският център работи в партньорство не само на ниво Европейски съюз, а работим и в тясно сътрудничество с основни международни организации и институции. През 2016 година засилихме капацитета си за техническо сътрудничество и изграждане на капацитет в областта на страните партньорки, заедно с оценки на рисковете в дадени страни. Задълбочихме усилията с а, основни неевропейски институции и центрове за контрол на заболяванията, с които имаме меморандуми за разбирателство. Това са СЕЗО Европа, с които тяхно партньорство, че Китайския център за контрол на заболяванията, Канадския и Американския център за контрол на заболяванията примери тук а, са лицата с връзка по време на, на епидемията, на развитието на епидемията от Зика, тъй като Американският център работеше в тясно сътрудничество с Бразилския център и така ние се информирахме чрез своето лице за свръзка в Съединените щати незабавно за всички нови развитие. Участвахме през ноември в стратегическата дискусия за планиране и очакваме да си сътрудничим добре с новите си партньори. Директорите вече са заявили желание да посетят да, Европейския център възможно най-скоро. И в заключение, времената са доста несигурни и агенциите на Европейския съюз е, не трябва да пропускат основните си цели от поглед. Целта ни е да служим на хората в Европа и действително да предоставяме добавена стойност на европейско равнище. Също така се опитваме да дадем добър пример чрез борда на агенцията и да покажем, че Европа и Европейския съюз са действително от полза Очакваме посещението на делегация на Европейския парламент в центъра след три седмици и е, очаквам вашите въпроси. Благодаря. Благодаря, благодаря ви за оптимистичния тон. Ценим високо. Обръщам се към вас, колеги. Започваме с госпожа Конечна. Тя е нашето лице за контакт с ЕЦПКЗ. Заповядайте. Пани předsedkyně, děkuji пани ředitelko за vaši prezentaci. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа директора за презентацията. Аз разговарям с вас по-често, отколкото колегите и затова не искам да отнемам твърде много от времето за въпроси. Сигурна съм, че ще имам много такива въпроси. Благодаря ви за това, че си вършите добре работата в последните две години и половина. Агенцията, която обсъждаме днес, има директор, който просто изпълнява длъжността. Надяваме се, че през 2017 година ЕЦПКЗ ще получи постоянен директор и да се надяваме, че ще има и посещение от името на нашата комисия. От дълго време подготвяме подобно посещение. Единствената агенция под нашата шапка, която не сме посещавали още, е вашата. Имаме и е, двама наши членове в управителния съвет на вашата агенция, така че мисля, че ще имаме много възможности за контакт през 2017 година. Благодаря ви още веднъж за това, че управлявате толкова добре ЕЦПКЗ. Агенцията действа, работи по отношение на предизвикателствата и предоставя информация. Разходите не са толкова големи и броя на персонала не е кой знае колко висок. Като погледнем броя на персонала, ще се зачудим как е възможно с толкова хора да се върши такава добра работа. И то професионална. Един въпрос във връзка с нещо, което се обсъжда сега в последните дни. Вчера в американски медии се появи информация, че през 2016 година Американската агенция е открила супербактерия, която може да убие човек и която е резистентна на всички 26 типа антибиотици, които съществуват в момента. Искам да попитам дали в Европейския съюз сте срещали подобна бактерия, защото когато говорим за резистентност прямо антибиотици, а ние го правим често, може би трябва още повече да говорим по този въпрос, тъй като хората май не взимат на сериозно проблема, а той е огромен. Та, трябва да спомена, че в 20 век като че ли посвикнахме с лесното лекуване на болести, от които в миналото се е умирало. Даже няма нужда да си стоиш вкъщи. Можеш да ходиш на работа. Ако не вземем проблема с резистентността спрямо антибиотици на сериозно, пак ще умираме от заболявания, които са били лечими. Та, срещали ли сте подобна супербактерия в Европа? Освен това, смятате ли, че може да участвате в инициативи, които водят до иновативни лечения? Занимавате се с много инициативи. и Аз мисля, че трябва да участвате в инициативи, които водят до нови лекарства, до нов тип лечение. Сигурна съм, че ще гарантирате прозрачността на, на всички процеси, в които участвате. Благодаря ви още веднъж за участието. Благодаря госпожа Грустет. Благодаря, госпожо директор, за това, че дойдохте тук е, в нашата комисия. Благодаря и за всички данни, които представихте и за всички коментари, които направихте. Що се отнася до антибиотиците, вие е, започвате публична консултация, която ви дава възможност да очертаете основната водещата линия. Аз бих искала да знам, е, когато бъде публикуван окончателният доклад, всъщност кога ще стане това и е, какво предвиждате за разпространение на тази основна линия, така че всичко да бъде изпълнено коректно. След това вие говорихте за вакцинациите. Знаете, че аз съм много свързана с тази тема за съжаление, има толкова голямо закъснение. Аз мисля, че следващата седмица ще има семинар в парламента срещу вакцинациите. Наистина ужасно, че се авторизират такива неща. Може би това ще бъде и е, в противовес на вашата работа. Вие казахте, че ще представите информация, обаче аз мисля, че трябва да се мине пред, през един още по-виш стадий пред комисията, така че да имаме нещо по-съществено, за да упражним натиск върху държавите членки. Освен това, вие посочихте само туберкулозата. Аз искам да знам а, къде сме стигнали по отношение на това заболяване в Европа. След това полиомиелита. А, знаете, че а, в Средиземноморието има нарастване на това заболяване и скоро имаше тежка епидемия от а, менингит, в Франция, например, се наблюдаваше това. Млади хора, студенти бяха засегнати. Така че много ви моля, бихте ли предоставили информация по отношение на тези заболявания? Благодаря, каза председателката на Френски и дава думата на Френски на госпожа Дали. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на директора за това, че е тук сред нас за тази размяна на мнения. Благодаря за това, че ни давате информация. Много полезна е тя. Три въпроса. На първо място, споменахте ХИВ. Знаем, че ХИВ е един от е, вирусите, които се разпространяват е, достатъчно бързо. Ако погледнем назад, ще видим, че терапията дава резултат. Забавя се началото на развиването на болестта на спин. Има обаче резистентност спрямо е, някои странични ефекти и освен това самия вирус почва да става резистентен спрямо терапията. Какво смята вашата агенция по този въпрос и какво според вас трябва да се направи основно, за да се справим с проблема? На второ място споменахте срещата с Малтийското председателство по тази тема. Кажете ни какви приоритети са обсъждани на тази среща. На следващо място, споменахте резистентността спрямо антибиотици и потреблението на антибиотици. Знам, че вашата агенция залага на три основни линии на намеса. Значи разумното използване, хигиената и научната и развойната дейност. Кажете ни как виждате развитието в тези три приоритетни области за вас и къде според вас изоставате? кои са областите, в които трябва да се работи приоритетно? Благодаря. Благодаря. Госпожа Дорнано. Е, Благодаря, госпожа председател. Благодаря най-сърдечно и на госпожа директора, че представи този преглед. Е, наистина имаме възможност е, по-скоро миналата седмица имахме възможност да говорим за приоритетите на Малтийското председателство. Наистина има нужда от истинска програма за борба срещу хипопит С, която форма на заболяване се увеличава. Също така трябва да посоча, че един от приоритетите на Малтийското председателство е борбата срещу ХИП и разпространението му в Европа. Вие поставихте акцент върху тази точка също. Е, всъщност е, аз съм до някъде е, съм изненадана, че се изключват някои държави, като Русия, въпреки че там тези заболявания са силно разпространени. Сега, ние знаем също, че има и тежки осложнения на това заболяване. А сега, що се отнася до ХИВ, много често има форми, които са предиагностицирани и е, се развива по-голяма е, резистентност. Е, така че дали ще се ревизират препоръките и също така дали ще се правят профилактични прегледи за ХИВ. И сега аз искам да попитам дали това е приоритет наистина и как вие ще ревидирате вашата стратегия за борба срещу ХИВ вируса. Благодаря. Uh, Следващия оратор господин Педичини. Grazie, grazie Presidente. Gra... Благодаря. Искам още веднъж да се спра на тази тема. Преди да се инструментализира темата. Аз мога да кажа, че не съм против ваксините, а срещу злоупотребата с тях. Всеки медикамент носи и рискове и предвид факта, че в Европа през последно време имаме спад от 1,5% в сравнение с предишни периоди, установяваме, че все пак тук ваксините са по-разпространени, отколкото в Америка и останалата част от света. През последните 13 месеца ние имаме покритие, което е над 95%. Това дори е добър успех. В 15 страни има дори задължение за вакциниране, обаче само за някои инфекциозни заболявания и държавите, където вакцините са задължителни, са онези, които не разполагат с а, такава свобода на информацията. А, те могат да а, отправят препоръки към други държави, но не могат да ги задължават. А, въпреки това обаче тези страни разполагат с по-добра информация. Но добре, а, вие сте представител на тази агенция и всъщност ние в момента не сме в а, ситуация на епидемия или в неотложна ситуация, въпреки лекия спад на инфра, което вие много добре представяте, аз все пак искам да попитам защо сега в Италия се предвиждат по-малко вакцини, Всъщност става дума за 13 заболявания, при които а, трябва да има задължително вакциниране. И това всъщност съответства на данните в повечето европейски държави. Има ли научни доказателства за оправдаване на този начин на действие. Според нас това е контрапродуктивно и научно необосновано, защото на практика се изолира средната класа, която всъщност представлява важна свързваща функция в обществото. И е, разбира се, това всичко е, в полза на фармацевтичната промишленост. Господин Капуто. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, искам също да благодаря на госпожа директора, че е тук сред нас. Днес всъщност това са въпроси, които интересуват европейските граждани. Аз съм един от членовете на тази комисия, който ще посети агенцията след няколко седмици. Обаче, наистина, ще трябва да се занимаем много основно с този проблем. В началото на януари отправих писмен въпрос към комисията. Исках да знае какви мерки са взети за борба срещу разпространяването на птичия грип. Всъщност това поставя в криза птицевътството, а и други сектори, включително засяга и човешкото здраве. Става дума за птичи грип тип А, много патогенен, засяга дивите птици или птицевъството като цяло. Аз получих информация, че броят на засегнатите животни от вирус А показва, че този вирус се разпространява основно чрез дивите птици или животни и за гражданите рискът е малък. Моят въпрос е малко тенденциозен, ако до сега имаме 4 случая на пренасене на този вирус, дали всички тези случаи са проучени и защо агенцията не иска изцяло да изключи риска за здравето на човека и кои са другите доказателства, които използва агенцията, какво предлагате на комисията като превентивни мерки. Благодаря. Преди да дам думата на госпожа Амон за отговори. Бих искала да дам думата на нашите представители в управителния съвет на ЕЦПКЗ. Започвам с госпожа Кукович, в случай, че желаете. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, много се радвам, че отново съм тук. Чудесно е да си отново тук на това толкова приятно и топло място. ЕЦПКЗ е част от а, моя живот. Срещнах се с представители на агенцията по време на словенското председателство през 2008 година. Тогава агенцията те първа се разрастваше. По-късно, когато бях в Европейския парламент, бях докладчик в сянка по темата антимикробна резистентност. По време на словенското председателство през 2008 година аз председателствах всички заседания, посветени на темата здравеопазване и много говорихме по темата резистентност срещу антибиотици. След няколко месеца а, мисля, че можем да кажем, че сме с едно добро чувство. Какво имам предвид? Сега можем да говорим само за, за чувства, не за факти. Знаем какво искат заинтересованите страни. Когато говорим за докладите и за бъдещите планове, те са изключително прозрачни, лесно смилаеми. Един коментар който направих и пред управителния съвет. Нежеланието да се вакцинираш представлява една заплаха. И трябва да подобрим комуникацията. Трябва да разговаряме пряко с младите родители, с възрастните хора. Мисля, че по този начин ще се постигне подобрение. Благодаря. Благодаря. Госпожа Копа друг бивш евродепутат. Благодаря. Вие самата казахте, че аз съм бивш евродепутат. Подобно на София, аз също смятам, че огромно удоволствие да съм тук сред колеги. Вероятно знаете, че последното заседание на управителния съвет в Стохолм за нас двете беше всъщност първо заседание – ние научихме как е организирана а, тази агенция. Тя има потенциала да играе ключова роля по много важни въпроси в Европа. Аз не съм лекар. Аз а, съм професор по международни отношения в един университет. Разбирам обаче, че заразните болести стават а, все по-явна заплаха в Европа. И ето защо трябва да осигуряваме повече подкрепа за агенцията, не на последно място за нейната комуникационна дейност. Два много кратки коментара от мое име. Първото впечатление от работата на госпожа Амон, доктор Амон, е, че тя се справя отлично в ролята си на изпълняващ длъжността директор. Тя работи за прозрачност, за отчетност, за независимост на агенцията. Точно тези аспекти и в частност отчетността и независимостта са много важни за парламента. На следващо място, относно комуникацията. Доктор Амон вече каза няколко думи в тази връзка. На последното заседание на управителния съвет казах, че комуникацията е отправена най-вече към заинтересованите страни. Но когато говорим за най-сериозните въпроси, като е, антимикробната резистентност, колебанието спрямо ваксините, трябва да разговаряме с родителите, с училищата – поради е, финансови затруднения, информацията не чест, най-често не се разпространява както трябва. Това мога да спомена като пример от моята страна, Гърция, например. Е, мисля, че точно разпространението на информацията трябва да бъде обект на сериозни разговори в бъдеще. Благодаря, благодаря на госпожа Копа, госпожа Каденбах. Благодаря, че още веднъж мога да взема думата. Беше посочено, че ролята на ACDC ще увеличава значението си в Европа и след като госпожа директор Амон засегна темите за Зика и за други заболявания, искам да задам въпрос за ролята на Европейския център за профилактика и контрол върху механизма за профилактика, защото смятам, че това е много важен механизъм, е, тъй като е важно да се изясни ролята на Европейския център в този механизъм, къде виждате тази роля и къде виждате потенциал за подобрение. Uh, Благодаря. И сега ще дам думата отново на госпожа Амон. Виждате голям интерес има сред депутатите. Да, много се радвам, че се проявява такъв сериозен интерес към нашата дейност. Някои от вас говориха по едни и същи въпроси и най-добре ще е да комбинирам своите отговори. Започвам с антимикробната резистентност. Супербактерията, за която говорихте. Нея имах предвид, когато казах, че ставаме свидетели на резистентност спрямо така наречените антибиотици от последната линия. Това са патогени, които вече не подлежат на лечение. Е, за щастие, в Европейския съюз няма кой знае колко случаи на заболявания. Сега се опитваме да е, ограничим тези конкретни случаи и да не позволяваме на бактерията да се разпространява. На първо място, разумната употреба на антибиотици ще помогне да се спре напредъка на антимикробната резистентност. Защото механизма на резистентността е естествен, той съществува, но нашата консумация на антибиотици може да ускори или да забави процеса. Сега се опитваме да го забавим, за да може антибиотиците, които имаме днес, да бъдат полезни, докато не бъдат създадени нови. Това няма да стане от днес за утре. Нещо подобно може да се случи, когато използваме антибиотици тогава, когато наистина е наложително, в правилната доза, с правилната продължителност на лечението. И много говорим по този въпрос. И на следващо място ние се опитваме да забавим разпространението на бактериите, които са резистентни спрямо антибиотици. Опитваме се да говорим много за хигиената и да обучаваме персонала в болниците, който се занимава с контрол върху инфекциите. По отношение на новите типове лечение, естествено, че те са необходими, но а, ние не се занимаваме точно с този въпрос. Генерална дирекция научна дейност инвестира много средства точно в този тип дейност, а именно развиването на нови антибиотици. Значи, мисля, че по отношение на употребата на антибиотици отговорих на въпросите. Публичните консултации – вече ги проведохме. Има насоки, приети от Комитета за сигурност на здравеопазването. Надяваме се, че тези насоки ще бъдат публикувани като насоки на комисията, защото по този начин ще им се придаде по-различна тежест. По-настоящем публикуваме насоките наред с другата информация от публичните консултации, казваме на широката общественост какво сме направили по отношение на различните коментари. Официалното публикуване ще се случи в така наречения официален вестник на Европейския съюз. Ваксините. Следващата важна тема – нежеланието у хората да се вакцинират. Групата на хората, които изпитват колебания в а, тази връзка не е хомогенна. Те изпитват колебания по различни причини. Една от причините е, че те не взимат на сериозно заплахата. Те смятат, че тя няма да ги засегне. На следващо място липсата на информация или наличието на някаква информация. Хората казват, че са чули за някакъв проблем и искат да получат повече информация. В този случай може да се дава повече информация и евентуално могат да бъдат убедени тези хора да се вакцинират. И има една група, достатъчно голяма, която е против вакцините По религиозни причини или по други причини. За тази група, вероятно, предоставянето на информация няма да проработи. За другите групи обаче, които се колебаят, имаме добри възможности да, да ги убедим в ползата от ваксините. Въпрос дали ваксините не трябва да станат задължителни. Нямаме доказателства, че подобна мярка би увеличила в достатъчно голяма степен вакцинацията. Това е поне нашето наблюдение. Нашите комуникационни документи са насочени точно към тези групи от населението, които се колебаят. Лекарите, хората, които вакцинират, трябва да бъдат включени в процеса и нашите информационни документи дават необходимите инструменти точно за практиците. Опитваме се да помогнем на практиците да убедят хората, че вакцинацията трябва да бъде взета на сериозно и че тя помага. Естествено, има възможност ваксините да доведат до нежелателни последици. И ето защо има цяла система за наблюдение на ваксините веднъж след като те получат необходимия лиценз. Целта е да може да се види дали става дума за странични ефекти поради самата вакцина, поради конкретна партида вакцини или нещо, което просто протича като процес наред с процеса, породен от вакцинирането. Не всичко, което се случва в организма веднага след вакцинацията, се дължи на самата вакцина. Така че, ето, отново казвам, има цяла система за наблюдение. На следващо място. Други заплахи, като туберкулозата, детския паралич, менингита Бактерията на менингита а, сега подлежи на контрол чрез вакцини за всички щамове. Имаме вакцини, но процента на вакцинираните не е достатъчно голям. Все още има случаи, те засягат най-вече младежите и, за съжаление, често водят до смъртни случаи. Ето защо ние се опитваме да пропагандираме ползата от ваксината срещу менингит. Казахте нещо и за ХИВ. Да, развива се резистентност, има и странични ефекти вследствие на терапията. Терапията може да, да позволи на заразение с вируса ХИВ да води почти нормален живот, но става дума за лекарства, които трябва да се взимат постоянно. Аз лично смятам, че превенцията винаги е по-добра от лечението. Добре е, че имаме възможности за лечение сега, но трябва да наблягаме на профилактиката. Споменах целите за устойчиво развитие. Една от тях е да се изкорени случая на заразяване с ХИВ. Сега в Европейския съюз има 30 000 случая годишно. Целта да се изкорени този вирус може да се постигне само ако се говори за превенция. Различните държави имат различни дейности, насочени към превенцията. Когато има обаче само един механизъм за, задействие, той не е достатъчно ефективен. Естествено, че се говори за използването на презервативи, за всякакви други средства за защита, повишава се осведомеността, но имаме нужда от цял пакет с инициативи, които да са насочени към групите изложени на най-голям риск. В Европейския съюз има намаляване на случаите във всички рискове групи, с изключение на хомосексуалистите. Ето защо целенасочената превенция спрямо тази група от населението може наистина да даде резултати. По отношение на инфекциите или заразите предавани по полов път, за нас те е хив, хепатита и отчасти туберкулозата, това са заболяванията, които трябва да бъдат разгледани с цялостна стратегия – не трябва да се говори за отделна превенция, да се каже, че това помага да се предпазим срещу цяла поредица от заболявания. И тук се опитваме да намерим нови начини за достигане до съответните групи от населението. Имаше въпрос относно птичия грип. Виждам, че господин Капуто напусна залата, но трябва да отговоря на неговия въпрос. Става дума за различните щамове птичи грип. Той говори за H5N8, последния щам. Оценката на риска, която направихме, показва, че до сега не е имало заразяване на хора. И ето защо този вирус все още може да бъде определен като разпространяващ се само сред птиците. Нис, е, риска хора да бъдат заразени е много нисък на този етап. Е, въпреки всичко, е, отправяме съвети за, за предпазване, за профилактика за онези, които имат контакт с заразени птици. Понякога може да има случаи на, на заразяване. Другите типове птичи грип – H7N9, например, който се наблюдава в Китай. С този вирус са заразени хора. Затова ние казваме, че когато се пътува до Китай, трябва да се избягва прекия контакт с птици. H5N1 е щама, който познаваме от най-отдавна. Той се наблюдава в други части на света, не само в Китай. Има зараза, която се разпространява сред хората, не на широка основа. Като цяло се засягат най-вече птиците, не само дивите птици, но и домашните. Този вирус представлява проблем за индустрията на птицевътството. Механизма за гражданска защита и комуникацията към заинтересованите страни. Що се отнася до механизма, имаме голям напредък след вируса Ебола. Създадохме Европейския медицински корпус, който е част от механизма за гражданска защита. Тук има няколко компонента. Нашата агенция участва в екипите за обществено здраве. Събирането на тези екипи се случва под наше ръководство. Ето защо ви дадох информация за мисията до Ангола, посветена на случаите на жълта треска. За първи път направихме нещо подобно. Създадохме стандартни оперативни процедури за предварителното разгръщане на екипите. Европейския съюз сега има възможност да разгръща екипи, екипи с здравни работници, екипи за клинична помощ и други видове дейности. Редица държави членки обещаха да помагат за разгръщането на тези екипи. Когато молим за участие и за помощ, обикновенно повече хора заявяват участие да се запишат от колкото са необходими. Що се отнася до комуникацията с заинтересованите страни, ние трябва да се обърнем към обикновените граждани. Това е вярно. Поставям ударението естествено върху здравните работници в различните държави. Както вече казах по темата вакцини, винаги има местна среда, местен контекст. И ето защо работим с нашите колеги, здравни работници, за да адаптираме посланията. Един много добър пример е деня за осведоменост относно антимикробната резистентност. Посланието, което отправихме, беше адаптирано спрямо различните държави и то беше възприето. Ето защо трябва да разговаряме с гражданите по начин, който е разбираем за тях. Благодаря, казва председателката. Сигурна съм, че ще се видим отново тази година, когато обсъждаме други теми, по които работи вашата агенция. Благодаря ви много.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 е разговор с комисията и Агенцията за безопасност на храните на Европейския съюз за акриламида в храните. Готови ли сте? Има много колеги, които са, се интересуват от темата. Херберт Гайс от комисията, директор, Савине Юникер. Coming. So I will start with the Commission. Uh, you have the floor, Madam Director. Thank you very much for inviting the Commission to today's event. Благодаря ви много. Благодаря, че поканихте комисията за този разговор за акриламида в храните. Какво е акриламидът и по какъв начин влияе той върху хранителната промишленост. Това е химикал, който се образува естествено при готвене в някои типове храни, ни храни, при пържене, печене. Така че това са процеси, очевидно, които е, протичат и при готвенето у дома и при индустриалното производство на храни. Проучванията от последните години показват, че най-важните хранителни групи, е, при които има излагане на акриламид пържени картофи, кафе, заместители на кафе, бисквити, хлябове и някои на храни, основани на зърнени култури. Проучванията за мида се е, провеждат от е, няколко години в Европейския съюз. През 2012 година, и това е основното събитие, което искам да спомена, Европейската комисия възложи на Европейската агенция за безопасност на храните да предостави нужно становище за евентуалните последици върху човешкото здраве и опасностите, свързани с присъствието на акриламид в храните. Не искам да навлизам в твърде големи подробности. В становището от, излязло от през 2015 година, това становище накратко установи, че акриламидът в хранителните продукти може да увеличи опасността от развитие на рак у потребителите и настоящите нива на акриламид в потреблението са такива, че има причини да се безпокоим. Именно за това е изключително важно да се предприемат мерки за намаляване на акриламида в храните, за да може да бъдат а, по-добре защитени хората. Що се отнася до дейността на комисията, има регуляторни мерки, които се подготвят в момента и е, тяхната цел е да се наложи задължително приложение на определени мерки за предотвратяване на наличието на акриламид в е, храните или намаляването му от страна на всички е, работещи в хранителната промишленост. Предвиждат се съответните регулаторни норми. Те са свързани с регламента за хигиената на храните. Целта на този регламент е да се гарантира високо ниво на защита на потребителите във връзка с безопасността на храните, включително и е, по отношение на химически опасности, чрез прилагане на мерки за установяване на условия за безопасност на храните. И така, производителите на храни са длъжни да направят пълна оценка на всички производствени процеси, що се отнася до рисковете, ам, свързани с акриламида. И трябва да приложат съответните мерки за намаляване на тези рискове и да а, следят действието на системите и да представят проби, които да бъдат анализирани. Комисията предлага на гранични стойности, които да бъдат целеви, когато се полагат усилия за намаляване на акриламида до нива, които са възможно най-низки в рамките на разумно постижимото. Целта е да се въведат тези мерки и при производството на храни е, чрез въвеждане на действително строги граници. И така, граничните показатели се използват, за да се измери ефективността на приложените мерки и се прилагат много строго, вземайки предвид последните данни, с които разполагаме по темата производителите на храни са длъжни да следят ефективността на тези мерки, които въвеждат и да вземат проби и да анализират продукцията си и да са способни винаги да а, демонстрират, че нивата са а, под зададените. Предвиждат се също задължителни мерки – за приложение от националните органи на първоприлагането, за да може да се гарантира ефективно намаление на акриламида. Тези мерки включват вземане на проби и анализ на тези проби. Като цяло, Европейската комисия смята, че предвидените мерки могат да доведат до ефективно намаление на наличието на акриламид в храните. Що се отнася до категориите храни, които споменах по-рано, някои от тях са на пазара и са готови за консумации. За тези категории храни, например, храна за бебета, чипс или зърни храни за закуски, се предвижда да се зададат максимални равнища на съдържание на криноламид, които да са допустими. Това ще стане незабавно след като бъде приета регулаторната мярка, задължаваща отговорните за производството на храни да прилагат такива мерки. Също е много важно да се увеличи информираността на потребителите, защото акриламид се формира и при готвене от дома. И всъщност по този начин се допринася значително на излагането на хората на акриламид. Готвенето от дома е сериозен фактор. Затова трябва да има увелича... мерки за увеличаване на информираността на хората. когато се приемат съответните регулаторни мерки, в Европейския съюз ще имаме най-строгите правила в сравнение с целия свят, що се отнася до присъствието на този химикал в храните. Пакетът е цялостен, взема предвид всички елементи, всички инициативи. Ще ще продължим да събираме данни за наличието на криломит в храните, за да следим положението. Увеличаването на информираността ще е предмет на допълнителни усилия на държавите членки и на организациите на потребителите, които могат да играят много важна роля в тези кампании, особено що се отнася до готвенето у дома. И, както подчертах, регулаторната мярка за задължителното приложение на мерките от страна на предприятията, произвеждащи храни, предвиждат наблюдение от тяхна страна и официални мерки за контрол. И на втори етап може да има определени показатели за акриламида в някои храни, които са готови за консумация. Благодаря за вниманието. Благодаря. Европейската агенция за безопасност на храните има думата сега. Госпожа Хогас. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви поздравя за вашето избиране на пред... като председател на Комисията по околна среда и ще продължим да работим за предоставяне на информация на комисията в парламента, както се очаква от нас. Получихме искане от Европейската комисия да направим оценка на евентуалното въздействие на акриламида в храните върху човешкото здраво. Това е свързано с нашата политика за откритост и прозрачност и за това публикувахме а, публични консултации и оценка на риска, а, която да бъде обсъдена на тези публични консултации. След това бе приета оценката на риска от панела Конта на ЕФСА и се направи проучване на цялостната научна литература в областта, както и чрез оценка на, на излагането на акриламид на населението на Европейския съюз, вземайки прави настоящите данни, предоставени на Агенцията за безопасност на храните, от държавите членки и от агенциите. Вземат се предвид различни а, групи от населението, а, бебета, малки деца, а, други и се вземат предвид а, а, излагането на акриламид от 0,4 микрограма на килограм тегло до 4,5 микрограма. Разгледаха се различни продукти, в които има картофи, пържени картофи, зърнени храни за закуска, чипс и е, други, също готвенето от дома пърженето на картофи, предпочитането за определени а, към определени продукти, а, пържени картофи или кафе. А, ако има прекалено голямо излагане на крила ми, това може да доведе до сериозни посредици за нервната система, репродуктивната система и е, може да се доведе до мутации на определени гени, нещо, което може да доведе и до рак, Води се, е, проблемът е, е свързан с основния патоген хризиламид. Е, в някои случаи има и други типове рак, като рак на яйцечниците, рак на бъбриците и други. Е, взема се предвид е, и е, че няма достатъчно данни, за да се определи а, допустимото ниво на акрилами, тъй като може и малко, малка степен на излагане на акрилами да доведе до развитие на ракови образования. Затова има сериозни безпокойства за присъствието на този елемент в храните, като същевременно е невъзможно да се е, изчисли количествено опасността. Та или иначе се стига до заключение, че акриламидът увеличава риска за всички потребители от всички групи да развият рак, като всички са е, засегнати, но децата са е, е най-засегнати, вземайки предвид процента спрямо тяхното телесно тегло. Има освен това въздействие върху нервната система а, по време на, на за, ам, плода по време на бременността, а, също и върху репродуктивната система на мъжете. Основните източници са пържени картофи, кафе, бисквити, чипс и хляб. формирането на този химикал в храните се увеличава от а, е, начина по, а, е, по който тези продукти се а, е, приготвят и е свързана и, и с начина по който те се съхраняват. И а, той постъпва в организма чрез храненето. Благодаря. Благодаря. Давам думата на колегите за а, коментар. Uh, uh, for uh, their reports. I have three Благодаря ви много. Благодаря за направените коментари. Добре е да се увеличи информираността за Мида, и за това трябва да задам следните въпроси. Защо се възнамерява да се използва регламент 852 е от 2002, а не 1881 от 2006 година, като се взема предвид, че акриламидът е замърсител в храните. Кои са независимите изследователи, които са разгледали на практиките, които се прилагат в проекта нормите, освен на представители на хранителната промишленост? Трети въпрос. Практиките, които се прилагат, не могат ли да се подобрят с участието на организации на потребителите? Защо потребителите не дават своята подкрепа за този е, код с е, практики в областта? Благодаря. Ja, е, Благодаря. Акриламид е опасен. Ние знаем това. Днес преди не го знаехме и наистина сега е правилно да се намалят неговите стойности в храните. Трябва да призная, че е, след като чух изказванията на комисията и ЕФСА, като че ли е, мога да изпадна в паника какво още може да се яде, какво става още за ядене. Е, сега, факта, че моята майка е, е на повече от 90 години в добро здраве, може би се дължи на това, че винаги е приготвила храната сама. Ние знаем, че този акриламид е канцерогенен, днес това ни е известно и, както казах, ако е възможно, нека да се стремим към повече сигурност, да намалим количеството му в храните. Аз не съм е, химически специалист и е, специалист по а, технология на храните, но въпросът ми в тази връзка е Възможно ли е чрез тези гранични стойности, които се поставят, да изчезнат продукти от пазара и дори цели категории продукти? И след това си задавам въпроса как всъщност ще бъдат определени тези гранични стойности или референтни показатели, как ще се спазват при е, прясно приготвени продукти. Е, да речем къривурст в Германия, е, фрикадели заедно с пържени картофи. При нас това се предлага на всеки втори ъгъл в градовете и хората с удоволствие консумират тази храна. И аз сега се питам при такъв начин на приготвяне на храната в фритюрни, как може да се намали съдържанието на акриламид. Според мен е важно да се информира потребителя, да намали консумацията на такива продукти. И още нещо, още един въпрос към комисията. Аз преди няколко време зададох този въпрос, как стоят нещата с малките предприятия. Те могат ли да се справят с тези изисквания, които се поставят? И това най-често засяга хлебопекарите – те дали биха могли като съвсем малки предприятия да изпълнят тези изисквания, защото е, задълженията за документно отразяване са твърде големи, доколкото разбирам. Е, дали са обменени мнения с професионални съюзи или пък комисията си е поставила такава цел, защото е израз на политическа воля. Аз бих искала също да се намали съдържанието на акриламид в храните, не къде създавам погрешно впечатление, но е, за това и зададох въпроси, дали това е практически изпълнимо. Госпожа Саес. Господин Саес. Благодаря, госпожо председател. Искам да отправя благодарност към представителите на комисията и на ЕОБХ за направените изложения. В момента Представителката на ЕФСА посочи, че това вещество е канцерогенно, може също така да се отрази зле върху храните. Не може да се установи дневно приемано количество АДИ и мисля, че гражданите трябва да бъдат е, информирани за това. Не само ЕОБХ, но и френските агенции по храните. И е, за това питам, защо след като това е известно, комисията не е, е приела изисквания за максималното количество акриламид в храните, след като последиците се описват като толкова драматични, защо комисията не е поставила ясни критерии и изисквания Всъщност има само незадължителни индикативни стойности и тези ориентировъчни стойности не отразяват последните данни, с които разполага ЕОБХ и държавите членки. Затова аз искам да се вземат предвид тези най-актуални данни, които са много по-отчаиващи. И тук искам да се присъединя към госпожа Шай и да се позова на правното основаване. Става дума за регламента за хигиената, но бих се спрял на директива от 2006 година относно контаминацията на хранителни продукти. Аз съм чел експертни заключения на адвокати 1861 от 2006 според мен представлява по-добра правна основа за да се справим в правно отношение с този проблем. Трето, етичния кодекс, кодекса за поведение. Този кодекс за поведение междувременно беше изготвен. И сега един конкретен въпрос към комисията. Дали този кодекс за поведение по време на неговата подготовка е съобразен с мнението на представители на индустрията и на независими експерти. Т.е. те консултирани ли са при неговото изготвяне, също така консултирани ли са потребителските съюзи, за да може този кодекс на поведение да отразява не само интересите на индустрията, но и на потребителите. По този кодекс на поведение, аз се информирах и създадох впечатление, че той е от твърде общ характер и би могъл да се формулира много по-конкретно. По мое мнение, този кодекс на поведение е изготвен специално за индустрията и смята ли комисията да се свържи с потребителските организации, за да чуе тяхното мнение. Знаем е, всички какво представлява и контрола. И аз, и госпожа Каденбах, защото тя е докладчик по директивата за контрола. Аз бях докладчик в Сянка. Ние постигнахме споразумение с нея и е, по това се гласува. Контрол тук вече трябва да се зададем въпроса, доколко може да се намали ролята на администрацията? Как можем да налагаме задължения на административните органи и да ги принуждаваме да извършват проверки за съдържание на акриламид. Освен това искам да чуя и някои пояснения от комисията във връзка с следното. Ако да речем Приемам хипотезата, че в някои продукти има съдържание на акриламид, което превишава 3-4 пъти нормите, тогава комисията ще задължи ли производителите да изтеглят тези продукти от пазара, когато препоръчаното количество е превишено 3-4 пъти. Предвид е, изложението на представителя на ЕОБХ, мисля, че трябва тук да се намесят компетентните органи. Госпожа Гърлинг. Благодаря. Нека да припомня, защо тук има представител на ЕОБХ и на комисията. В рамките на координаторите проведохме дебат и решихме да поканим представители на двете институции, е, за да поговорим за доказателствата. Акриламида от дълго време е в нашето полезрение. В Великобритания обаче е, се появи доклад, той беше достъпен за широката общественост и породи гръмки заглавия във вестниците. Е, говори се за това какво може да се случи, ако изедеш една филия препечен хляб. Трябва да внимаваме с а, онова, което правим. Мисля, че съответно трябва да уточним степента на заплахата. Благодаря за двете изказвания, но все още съм леко объркана не преувеличаваме ли малко? Едва ли акриламида е най-вредното нещо на Земята? Доколкото разбрах, не може да се определят лимити. Има нещо като марш, като ножица. И това е така, защото не може да се придаде количествена стойност на риска. Тоест, акриламида може да причинява рак. Може, казва се. Не трябва обаче, отново казвам, да преувеличаваме твърде много. Не казвам, че не си заслужава да говорим по темата акриламид, но всичко трябва да бъде с мярка. Регулациите трябва да бъдат затегнати, естествено. Трябва да оказваме натиск за намаляване на количествата на акриламида, но нека да не плашим хората и да не казваме, че веднага трябва да спрат с консумацията на определени видове салам или пържени картофи. Не може за един ден просто така да се извадят тези продукти от е, хранителната верига и от хранителните навици на хората или пък от магазините. Е, много е трудно е, за хората, за всички да готвят само в къщи. Господин Барт Стас, например, може и да иска да защити белгийските пържени картофи, които са много вкусни. Това може и да стане чрез използването на ГМО продукти. Има един специален вид ГМО картофи, които, да речем, ще намалят количеството на криламица с 95%. Защо пък това да не е решението? Мисля, че общо взето сме на една и съща вълна, но нека да получим по-конкретна информация преди да започнем да тръбим за опасността. Така или иначе, едва ли ще успеем да забраним пържените картофи или пък препечените фили. Едва ли хората искат нещо подобно в момента. Нека да имаме достатъчно информация преди да преминем към категоричните забрани. Съгласна съм с въпроса на НЕСА относно типа законодателство като правно основание. Не знам какво ще стане и с новия регламент за официалния контрол. Предполагам, че производителите ще трябва да докажат как са работили, за да намалят е, количеството акриламид и съответно, ако не са спазили изискванията, ще има санкции, е, ще има специален контрол. Кажете малко повече в тази връзка. Един е, кратък въпрос относно стандартите. Стойностите бяха изчислени като се използва информация от всички държави членки, така ли? В Европа имаме много различни кулинарни традиции – и вероятно различните държави членки са различно засегнати от проблема, просто защото консумират специфична храна. Благодаря, господин Педичини. Благодаря, госпожо председател. Искам да припомня, че ЛБХ посочи, че акриламида е канцерогенен и генотоксичен. Обаче при определено телесно тегло опасността може да бъде по-малка. При малки деца обаче опасността естествено е по-голяма. Но именно децата с е, удоволствие консумират пържени продукти или тези бисквити. Всичко това са е, продукти, които се консумират много често от деца. След това тази е, житни произведения – които съставляват около 60% експозиция на акриламид ЕФСА, разглежда един микрограм дневно като безопасно количество за лице с телесно тегло 60 кг. Обаче това отговаря на 1 грам чипс или на 4 бисквити. Затова задавам следния въпрос, защо не са поставени е, гранични стойности на съдържание на акриламид в различни групи хранителни продукти. Е, през в последния проект на доклад това отпадна и не са въведени условия за предотвратяване на е, такива големи количества акриламид е, в производството на някои храни, като чипс, например, в е, е, Великобритания през последните седмици започна информационна, информативна кампания. Защо не направим и ние такава в Европа? Става дума за кампания за а, използването на акриламид в хранителната промишленост. А, примерно а, този а, това вещество може да се поема чрез кожата или по друг начин. Дали ЕОБХ е, е проучила и тези аспекти? Госпожа Дорнано. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на представителката на комисията и на ЕОБХ. Всъщност става дума за много други вредности, наред с акриламида, с които ние се занимаваме в нашата комисия. Много често става дума за такива индустриално произведени и предварително опаковани продукти, за които вече беше споменато и документът на ЕОБХ от 2015 година, на който се основаване, е, всъщност е, е, съдържа такава оценка на риска и е, също така е, прага на опасност или на безопасност е, на това вещество. Трябва да се контролира и създаването на акриламид. ФДА също залага на такъв начин на работа, като се базира на директивата от март 2016 година. Мерките, за които става дума, са здравословни, например, ограничаване на а, температурата на пържеля. Аз а, а, мисля, че трябва да има и задължителни мерки а, от санитарен характер, обаче не смятате ли, че все пак такива мерки са твърде ранни, тъй като трябва да се проведат още много други допълнителни изследвания? Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión. Госпожа Юзо, първо искам да благодаря на представителите на комисията и на ЕОБХ за техните презентации и да задам някои въпроси във връзка с акриламида през 2002 година беше открит в храните в едно проучване на ЕОБХ беше установено, че може да увеличи риска от ракови заболявания при хората. Ако е, даден е, потребител, гражданин чуе това, което се говори днес, наистина той е, би се е ужасил, защото до сега ние сме консумирали е, препечени филийки или пък е, печени е, ястия и то доста препечени. Е, до сега обаче не сме чували за заболявания, свързани с акриламида. В е, проучвания са установени някои вреди за здравето, обаче не трябва да създаваме ненужна паника сред потребителите и може би е възможно да се намали количеството акриламид в преработени хранителни продукти, обаче трябва да бъдат информирани и потребителите. Например, каква да бъде температурата на приготвяне на ястия и от каква температура нагоре може да се образува акриламид. Обаче може е, да се стигне до паника, ако е, се разпространяват толкова тези страхове в медиите. Е, хора, които купуват готови продукти, да смятат, че те съдържат всички, те съдържат акриламид. Смятам, че трябва да извършим повече изследвания преди да всяваме паниката. Трябва да се установят гранични стойности и трябва също така индустрията да се свърже с изследователската сфера по отношение на акриламида, но да не се създава паника. Смятам, че към момента можем да установим, да се споразумеем за това. Не трябва нещата да се вършат отзад напред, защото може да ни създаде повече проблеми, отколкото ние искаме да преодолеем. Госпожа Дали. Thank you, благодаря, госпожо председател. Благодаря на ЕОБХ и на комисията за това, че са тук и ни дават информация. Благодаря за това, че ще отговорят на нашите въпроси. Мисля, че всички сме съгласни, че не става дума за това да се плашат хората. Трябва обаче да получим повече информация и съответно как да се справим с проблема. Съгласни сме, освен това, че няма да е възможно напълно да се елиминира акриламида, но би трябвало да има нива, които са минимални. В крайна сметка искаме да защитим потребителите, особено най-уязвимите. Няколко въпроса към комисията и към ЕОБХ. Първо, какво ще направи комисията, за да се гарантира, че някои компании ще се измъкнат от изискванията а, във връзка с аргументи за вкуса на продуктите или пък разходите. Освен това, сигурни ли сте, че кампаниите за повишаване на осведомеността ще помогнат в крайна сметка трябва да кажем на награжданите какво се случва. Какво смятате, освен това, за хармонизираната чистота на контрола от страна на националните органи? Как ще гарантирате, че на национално ниво ще се приложат ограничителните мерки за акриламида? И накрая говорим за определяне на стандарти, на лимити защо са приети конкретните нива? Вече беше казано, че тези нива са в горния край на скалата и не се знае дали референтните нива ще могат да бъдат постигнати от фирмите, които произвеждат храна. Въобще кажете ни какво да правим благодаря, госпожа Рид. Благодаря, госпожо председател. Аз съм биохимик, работила съм в областта на научните разработки. Знам за акриламида, разследвала съм го. Живота е свързан с риска. Например, можеш да решиш да не пушиш. Когато обаче ям пържени картофи или препечен хляб, решавам да го правя с ясното съзнание, че може и да има някакъв риск. В продължение на много години ям подобни храни. Искам да ви кажа, че много от лекарствата, които се предписват, са много по-опасни от акриламида за здравето. Естествено, трябва да се намери точното равновесие. Аз не мога да посоча кое е точното равновесие, но по отношение на е, препечения хляб или на пържените картофи, трябва да кажа, че сега съм на 65 години – почти през целия си живот съм консумирала подобни храни и не мога да се оплача. В живота всичко е риск, в крайна сметка, като излезеш на улицата, може да те блъсне такси. Защо не? Господин Джип. Благодаря, госпожо председател. Значи Нека да се изразя последния начин. Когато говорим за обработка на, на храни, топлинна обработка при висока температура, очевидно е, че в храната ще се появят вещества, които не са особено а, полезни. Ако препичаш месото, то става вредно. Знаем го от дълго време. Ако пържиш или печеш на твърде висока температура, също се стига до вредни последици. И това го знам. На едно друго заседание говорихме за пушените храни, особено традиционните пушени меса. За някои държави пушения салам, например, е изключително важен. Спомням си, че имаше една кампания в тази връзка. Впоследствие пък, след тези кампании, някои хора се разгневиха. На нас, законодателите. Каза се, че ние приемаме решения, които пречат на традиционния начин на живот или на консумацията на традиционни салами. Понякога са засегнати даже салами, които носят специално географско указание или наименование за происход. С оглед на всичко това, аз бих казал следното. Нека да намерим точното равновесие. От една страна искаме да чуем учените, искаме да намерим и нови доказателства за евентуално вредно въздействие върху здравето на хората. От друга страна обаче не трябва да подценяваме казаното от госпожа Аюзо. През 2002 година за първи път имаше тестове, направени върху животни, и тогава за първи път се е, намери е, доказателство за канцерогенния характер на акриламида. През 2015 година, ако се направят подобни тестове върху хора, Тоест, по-настоящем, ако се, се направят подобни тестове върху хора, не знам дали ще се стигне до а, същия резултат. Аз не бих а, рискувал с предположенията. Най-важното е да имаме адекватна информация. Трябва да знаем какво се случва, ако вариш, пържиш или печеш при много високи температури. Какво се случва с храните, ако след като се претърпи пели топлинна обработка трябва да бъдат съхранени в продължение на дълго време, трябва да получим такава информация и да разговаряме с индустрията. Посланието от наша страна трябва да се основава на убедителни резултати. Трябва да намерим най-добрите практики, да ги определим. Това би била първата крачка, която би ни довела в крайна сметка до по-положителен резултат. Вече получаваме сигнали от представители на промишлеността. Спомням си, преди време имаше семинар в Европейския парламент. Производителите казаха, че естествено, че искат продуктите, които произвеждат, да са безопасни за хората и всеки производител би искал да има маркировка, която да показва, че продукта му е безопасен. Нека да не забравяме оценките, които наричаме оценки по ХССП. Знаем, че има начин за определяне на вредните вещества в храните. Имаме стандарти, които са задължителни, има сертификати за безопасност. Подобни сертификати винаги са важни, защото гарантират безопасността, наистина. На следващо място информацията за потребителите. Тя е изключително важна и тук говоря за информация, която да се дава на средното домакинство може да изглежда очевидно, но никак не е лесно за осъществяване на практика. Всички ние готвим и всички искаме да готвим по правилния начин. Освен това, когато купуваме храна, трябва да знаем как точно да я приготвяме. Трябва да има инструкции в тази връзка. Обработката на храната трябва да води до повишаването на нейната полезност, а не обратното. Каквото и да правим, умереността, баланса са ключови. Нека да действаме премерено и нека да вземем решения, които да ни помогнат да се справим с рисковете. Всички знаем, че необработената храна Храната, в която има много растителни влакна, е по-полезна. Нека да намерим обаче точните думи на нашето послание. Посланието трябва да бъде изпратено не само от ЕОБХ и от комисията, а и от Европейския парламент. Не мисля, че посланието трябва да бъде твърде официално. Не трябва да изправяме хората пред категорично законодателство. Ако това се случи, може би резултатите ще бъдат противни на тези, които очакваме. Благодаря. Thank you. Uh, thank you, President. Благодаря, госпожо председател. Ha pubblicato questo parere scientifico sulla presenza di Става дума за научна студия, която беше представена за акриламида, където се посочва, че глицидамид и акриламид е, са генотоксични и канцерогенни. Всяка експозиция, потенциална експозиция е вредна за а, човешкия организъм и може да доведе до рак. ЕОБХ посочва, че не може да се установи а, безопасно ежедневно приемано количество. Изглежда обаче, че комисията не е, се съобразява с тези правила, а просто предлага на е, индустрията и на останалите заинтересувани страни кодекс за поведение, който всъщност е писан от лобисти. Комисията се задължава да спазва ориентировъчни стойности, които са много по-високи, отколкото настоящите количества акриламид, които са установени от ЕОБХ в хранителните продукти. Акриламид е всъщност високо токсично вещество за храните и комисията не се позовава тук на директивата за контаминация, а на директивата за храни, хигиена на храните, която съдържа много по-малко задължителни разпоредби. Необходими са ни конкретни правни инструменти, а не само насоки за индустрията, които тя може да игнорира. Гражданите очакват от нас да предприемем нещо и аз мисля, че трябва да се призове комисията да действа по-решително и да въведе нови задължителни правни изисквания. И когато се превишат граничните стоености, трябва да се налагат економически санкции. Само по този начин хранителната промишленост ще бъде принудена да промени своите технологии за производство на хранителни продукти, за да нямаме повече опасения от е, ракови заболявания, когато консумираме хляб, пържени картофи или кафе. Е, е, Скъпи колеги, благодаря. Давам думата на представителя представителите на ЕФСА първо и после на Европейската комисия за отговор на зададените въпроси. Благодаря, госпожа председател. Искам да подчертая, че заключението на Агенцията за безопасност на храните е силно, е, е твърде ясно, а именно, че се увеличава вероятността да се развият мутации на гени и заключението, че акриламидът би могъл би могъл да увеличи опасността от развитие на ракови образования. Това е. Принципно едно е ясно. Трябва да се намали излагането на хората на това вещество. Що се отнася до тези, които са изложени на работното място, бе подчертано, че има и други начини на излагане на акриламид, не само през храната, но що се отнася до подробна оценка на този тип излагане на акриламид, да кажем на работното място, попада извън изискването, което ни е зададено на нас. Ни е зададен въпросът какъв е евентуалният риск на акриламида в е, за човешкото здраве следствие на излагане на акриламид в храната. Затова останалите типове излагане на акриламид не са включени в това проучване. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Давам думата на представителката на комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много на всички които зададоха въпроси. Първо, може би, няколко по-общи коментара. Доколкото разбирам, сте получили по-ранни варианти на текста на комисията. По текста работата продължава, мерките продължават да се разработват включително и последните няколко седмици има промени по текста, така че някои неща, които вие споменахте в своите коментари, може вече да ам, не е в този текст, в, в най-новия му вариант. По отношение на правното основание, а, първата мярка, която споменах, е именно мерки, за намаляване на количествата, които производителите на храни да са длъжни да прилагат и защо се използва регламент 852 а, като източник на правно основание. Очевидно е, че присъствието на криломит в храните няма как напълно да се избегне. Това не е технически външен замърсител, който да може да се забрани и повече никога да не влиза в храната. Затова единственият начин да го преодолеем е да се намали той максимално, като се прилага добра практика на готвене на храни, за да се намали до максимум излагането на хората на филамид. Тоест не да се забрани препечения хляб или да се забранят чипсовете да се въведат определени мерки, така че препечения хляб да не е прекалено препечен, а пък чипса да не е прекалено препържен, например. Регламент 852 бе избран като правно основание, защото това е правният текст, който въвежда определени отговорности за производителите на храни, що се отнася до безопасността на храните. А именно отговорност да произвеждат безопасни храни. Затова е, този регламент ни дава възможност да наложим задължителни превентивни мерки, които да доведат до е, възможно най-низки нива на акриламид в храните. Мерките, основани на този регламент, не изключват възможността да се залагат максимално допустими стойности на криломит в храните, възоснова на различни други типове законодателни актове, включително и регламента за замърсителите. И що се отнася до храните, които са готови за потребление, трябва да има яснота за максималните количества акриламид, които са допустими там. и там ще се прилага регламентът за замърсителите. Още нещо. Член 14 от общия регламент за храните на ни предоставя правно основание за премахване от пазара на храни с прекалено високо съдържание на криламид. Беше зададен въпрос, да кажем, за храните за бебета, бисквити. Имало е, да, случай на бисквити, изтеглени от пазара, защото са надхвърлили а, нивата 4-5 пъти. И така, ако искаме производителите на храни действително да носят отговорност за безопасността на храните, които произвеждат, е много по-разумно да се използва правното основание, което ни дава регламента за хигиената на храните. Не е достатъчно просто да има максимални нива. Трябва производителите на храни да поемат отговорност за процеса на производството. Затова този регламент, според нас, е най-добрият възможен инструмент, който да доведе до максимално възможно намаляване на нивата на акриламид в храните. Имаше въпрос за етичния кодекс. Говорихме за приложение на добри практики. Що се отнася до етични кодекси и тяхното разработване, е много важно производителите да се включат, защото те разполагат с достатъчно познание за това как може да се намалят нивата на криламид. Как работихме? Прегледахме експерт Техническите експерти от държавите членки разгледаха предложения етичен кодекс, коментираха и имаше срещи с организации на потребителите. Последната беше през декември миналата година. И организациите на потребителите взеха предвид етичният кодекс, който се разработва, участваха а, със своите коментари. Не мога да се съглася с казаното от една от изказалите се, че а, организациите на потребителите не са съгласни с настоящия вариант на текст. След това по въпроса за определенето на показатели. И как става това? По-рано споменахме, че разполагаме с подробни данни, които са в база данни на Агенцията за безопасност на храните. Те идват от държавите членки, които са ни предоставили данни през последните няколко години. Не всички държави членки са предоставили данни, но смятаме, че данните, с които вече разполагаме, ни дават достатъчно добра информация за съответните хранителни групи и нивата на акриламид в тях. Показателите следва да са такива, че 10-15% от храните, които съдържат най-високото количество акриламид, да, са, да попаднат над показателя. Тоест при тези храни производителите на храни да са длъжни да направят всичко възможно, за да се променят процесите, така че да се намали нивото на акриламид. Целта на показателите е да се насочат специални мерки именно към тези 10-15% храни с най-високи количества акриламид. Комисията възнамерява да преразглежда показателите редовно, Целта е постепенно да бъдат насърчени производителите на храни да предприемат допълнителни мерки все повече за намаляване на киламида. По никакъв начин целта ни не е да изчезнат от пазара някои специфични храни. Въпросът е да се намали съдържанието на този конкретен химикал в тях. Имаше също така твърдение, че задължителните максимални стойности могат да бъдат използвани като инструмент. Както казах, ние възнамеряваме да разгледаме евентуални максимални стойности на втория етап а, по групи храни и а, е, при храните, които са готови за консумация. Обаче съвсем не е толкова лесно да се определят тези максимални стойности. Акриламидът а, се намира в пържени картофи, в а, чипс, например, и при тези храни много зависи от това колко дълго време картофите са били съхранявани през зимата, например. Колкото по-дълго се съхраняват тези картофи, толкова повече криломичта ще се ам, образува при тяхното пършене. И ако зададем максимални стойности, това няма да обхване онези ситуации, при които може да се въведе мярка за подобрение, само поради избор на суровина. Всъщност няма да бъдат отразени онези тези продукти, произведени от картофи, съхранявани по-дълго време, при които не е толкова лесно да се намали акриламидът. Такива стойности обаче могат да създадат възможности под производителите да вземат по различен начин решенията за това какви суровини използват, как ги съхраняват и как да въведат мерки за постигане на възможно най-низки нива на акриламид. Ако се заложат максимално допустими стойности навсякъде, това няма да доведе до максимално намаляване във всички хранителни групи е, и за всички потребители по един достатъчно ефективен начин. Сега, що се отнася до информираността? Напълно съм съгласна с вас. Целта не е да е плашим производителите, а по-скоро да информираме гражданите за това как да готвят а, храната си. Например, ако препичат филики, да не ги прегарят. Това са неща, които хората лесно могат да променят и оттам нататък няма нужда да се създава паника и настроение срещу препечените филийки. Също времено държавите членки трябва да провеждат кампания за информиране, която да е свързана с конкретните хранителни навици на хората в съответната държава членка и с храните на пазара на съответната държава членка. Комисията възнамерява обаче да даде своята подкрепа на държавите членки, както и на потребителски организации с информация, с материали, които да улеснят провеждането на тези кампании за информиране. Госпожа Замер зададе въпроса, могат ли малките и средни предприятия, като лавките за пържени картофи, да кажем, да се справят с изискването. Трябва да си даваме сметка, че всеки един производител на храни е длъжен да прилага системата ХАСАП за анализ на риска и критични контролни точки. И целта е да има съответните мерки, които да са въведени в системата и за акриламида, и те да могат да се прилагат и от малките бизнеси по начини, които да не изискват допълнителни финансови ресурси. Официалният контрол, това е свързано с регламента за контрол върху храните и фуражите. По принцип контролът е на основа на оценка на риска вземайки предвид ситуациите, при които има риск, съответните органи могат да предприемат мерки, те, раз, а, те разполагат с методологията за вземане на проби, за анализиране, така че получават тази подкрепа от нас за осъществяване на официалния контрол. Та или иначе всичко това е в правилата за контрола на безопасността на храните. Това бяха моите коментари. Интересно е това, което казвате. Акриламидът в храните може да достигне до хората, но има и други начини, по които акриламидът стига е, до организма, включително на работното място или при пушене. Това са въпроси, които също възнамеряваме да разгледаме, възможно най-балансирано. И се надяваме в някакъв разумен срок да можем да направим всичко възможно, за да се намали излагането на всички потребители на акриламид. Благодаря. Благодаря много за този подробен доклад на зададените въпроси. Благодаря ви, колеги, за интереса към темата. Това беше последната точка от дневния ни ред. Нека да ви напомня, че следващата ни среща е след доста време, на 27 и 28 февруари ще се видим в пленарна зала. Благодаря.